Très bien, merci à vous. Благодаря ви за вниманието и за дисциплина, дисциплинираността. Комисията по селско стопанство и Комисията по природни ресурси на Комитета на регионите ще обсъждат днес важна тема – свързана с бъдещето на селските райони и бъдещето на политиката за селските райони. Господин заместник, председател, господин докладчик, скъпи колеги от Комисията по селско стопанство и Комисията по природни ресурси на Комитета на регионите, за мен е чест и удоволствие да приветствам с добре дошли представителите на Комисията по природни ресурси в Европейския парламент. Днес ще обсъдим бъдещата политика за развитие на селските райони, като целта е тя да се впише не само в институционалните отношения, които ние желаем да засилим. Тази тема е релевантна също така, защото селските райони трябва да получат цялото заслужено внимание – като техните искания трябва да бъдат взети предвид при преразглеждането на общата селскостопанска политика. Господин председателя ще се присъедини малко по-късно към нас днес след обед и той многократно е имал възможността да говори пред Комисията по природни ресурси. Той винаги е казвал, че при вас се води сериозна дискусия в това отношение. Иска ми се днешната размяна на мнения с вас също да бъде стимулираща, така че двете ни комисии да се обогатят взаимно от а, а, разнопосочните ни гледни точки. Настоящия залог за селските райони е важен за бъдещето още повече с оглед на бъдещата структурна реформа. Това ни задължава всички ние внимателно да помислим, имайки предвид, че в момента сме свидетели на големи промени. Селските райони наистина са важен залог за нашето бъдеще и е наша отговорност да се вземем с тях. Сега ще ви опиша накратко как ще протече следобедното ни заседание. Най-напред ще дам думата на заместник председателя на комисията НАД, който ще ни разкаже за бъдещето на политиката за селските райони. След което ще дам думата на докладчика Ландернанц, който ще ни представи бялата книга за политиката в областта на селските райони. Предупреждавам ви, че тук внимателно следим всеки да си спазва времето за изказване. Ще имате думата за 15 минути, след което за 2 минути ще дам думата на координаторите на нашите комисии. Ще започнем най-напред с координаторите на Комисията по природни ресурси. Господин Петърсен, господин Жеблюикс, господин Мартикайнен, господин Стенсън и господин Ач. Ще ги чуем в реда, в който прочетох имената, след което ще чуем координаторите на Комисията по селско стопанство на Европейския парламент по обичайния ред, политическите групи, ние всички знаем какъв е реда, а в оставащото ни време ще разширим дискусията, като включим и останалите присъстващи в залата по принципа на процедурата по привличане на внимание. Ще се радвам на вашия принос. Наистина очаквам богата дискусия и да получим насоки за бъдещата ни съвместна работа. Благодаря ви за вниманието. Сега давам думата на господин Антони Жерар Букамат, който ще ни представи бъдещето на политиката за селските региони. Thank you very much, chair. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие да съм тук за първия ни съвместен форум. На нас в комисията НАД и на комисията АГРИ в парламента. Надявам се, че това ще е началото на едно ползотворно сътрудничество. Искам да се извиня от името на нашия председател, госпожа Алменьо с която не може да присъства тук. Тя много съжалява, че не може да присъства, тъй като е, виждаме, че селските райони стават е, център на вниманието, що се отнася до иновациите. Знаем за стратегията, Европа до 2020 година за Комитета на регионите и неговата комисия над развитието на съските райони е приоритет. Аз се казвам Антони Бюканан, аз съм заместник-председател на комисията над на Комитета на регионите. Ист Редвършир е в централната част на Шотландия, много близо до Глазго. Населението му е около 92 000 т.е. той представлява 1,7% от населението на Шотландия. Разположени сме на 17 400 хектара, 75% от този е, район, от тази площ представлява селски райони. Искам да благодаря на господин Шекерски за това, че дойде на едно наше заседание в комисията над през месец март с цел да се обсъди бъдещето на политиката по развитие на селските райони. Срещнахме се с представители на различни общности и всъщност този дебат тогава послужи за основа на днешното ни заседание. Искам да благодаря и на комисията Агри в Европейския парламент. Нени представители присъстваха на семинар за бъдещето на политиката за развитие на селските райони за програмния период след 2020 година. Това се случи на 19 септември. Ние Организирахме този форум с помощта на така наречената междинна група Румра, както и с помощта на една друга организация. На този форум стана ясно, че ние сме готови да работим с Европейския парламент, за да определим какво да бъде развитието на съските райони след 2020 година. На 9 ноември проведохме обща конференция с цел отбелязване на третата годишнина от формирането на политиката по селските райони, такава каквато я познаваме днес. Тази конференция демонстрира, че гражданското общество и местните власти споделят едни и същи тревоги. С други думи, трябва да се излезе извън декларацията от Корк и трябва да се направят конкретни обещания за развитието на селските райони в Европа. Селските райони трябва да станат място за развитие, за иновации и ако това се случи, ще имаме едно добро равновесие Е, тази конференция, за която говоря, всъщност е, е много полезна за, за бъдещата ни работа. И а, е, мисля, че местните власти трябва да имат а, водеща роля, що се отнася до развитието на селските райони. В своето становище за иновациите и модернизирането на селската економика изготвен от Ранделанс, е, Комитета на регионите подкрепи призива на Европейското движение за развитието на селските райони и на групата, позната като Румра, да се създаде бяла книга, която да представлява отправна точка за развитието на селските райони след 2020 година. Господин Ленц ще представи практическите предложения от своето становище след малко. Аз искам да а, подчертая необходимостта да се изготви бяла книга относно а, селския характер на много райони в Европа. А, селските райони, на тях се пада 91% от територията на Европейския съюз, 60% от населението на Европа живе в тях, 43% от брутния вътрешен продукт и 56% от работните места също се дължат на селските райони. Само, че те изостават. Те обаче са изправени пред много предизвикателства, демографски, не на последно място. Е, броя на фермите в Европа намаля с 20% между 2007 и 2013 година и сега то е 10,8 милиона според последната официална статистика. Знам, че комисията Агри споделя тези притеснения. Неодавна имаше доклад, който призова европейските институции да преосмислят целите на ОСП, като тя трябва да стане политика полезна и подходяща за всички. Това не на последно място означава да се решат всички проблеми, свързани с демографията. 30% от управляващите ферми са на над 65 години. Младите европейци от своя страна смятат, че е много трудно да се създадат економически жизнеспособни ферми, които да им осигуряват приличен доход. Селското стопанство не привлича кадри, за разлика от много други сектори. Колегата Хач ще ви представи становище посветено на младите фермери – то ще бъде разгледано в пленарна зала при нас през февруари. Проблема се ослажава, тъй като селските райони не са особено привлекателни от към услуги, от към възможности за културно развитие, от към възможности за образование. В много селски райони няма достатъчно високо ниво на развитие на технологиите, за да имаме добра конкурентоспособност и економически растеж в сърските райони на Европа, трябва да се развият и високите технологии. През 2012 година 9 милиона домакинства не разполагаха с широко лентови интернет услуги. През 2013 година само 25% от домакинствата в селските райони имаха интернет от най-високо качество, за разлика от над 60% в градовете. Съответно, с оглед на всичко това, няма да е възможно да се осъществят целите за растеж на Европа, ако не се наблегне на сближаването между развитието на градовете и на селските райони. Подготовката за програмния период след 2020 година вече е започна. Искаме да създадем политика за селските райони, която наистина да е от полза, която да стъпи на една солидна основа, тъй като потенциала на селските райони е много голям. Стратегията Европа до 2020 година говори за е, интелигентен и преобщаващ е, растеж. Ние смятаме, че за да се включат е, и селските райони в изпълнението на тези цели, трябва да се даде подкрепа от всички, включително и от ваша страна. Знаете, че има много екологични инициативи и форуми, които също наблягат на важността на селските райони. Сега е на лице възможността да отговорим и на въпроса каква е целта на селското стопанство. Чрез е, програмите Лидер и чрез програмата Водено от общините местно развитие имаме възможност да постигнем много. Трябва да се гарантира, че Европейския съюз и включително нашите държави членки и региони наистина създават регулация, която да е от най-високо качество. Имаме нужда от инвестиции, имаме нужда от инфраструктура, имаме нужда от натрупване на критична маса. Не знам дали финансирането ще е достатъчно за постигане на всички цели. Някои по-конкретни от тях са намаляването на парниковите газове. Колеги, благодаря ви за вниманието днес. Благодаря ви, господин Бюканан, за уводните думи. Сега ще дам думата на докладчика, господин Рандел Ланц, за да ни представи съдържанието на Бялата книга. Thank you, Chair. Um... Благодаря, господин председател. Ще подкрепя думите на господин Бюканан. Действително, много се радваме да видим, че а, нашето сътрудничество продължава да бъде конструктивно и Комитетът на регионите си съдейства заедно с а, Комисията Агри. Радвам се, че днес съм тук с вас. Дами и господа, Комитета на регионите вярва, че само посредством интегриран подход към политиката ще можем да се справим с предизвикателствата економически, екологичен и социален характер, които застрашават всички части на Европа. На три теми трябва да се съсредоточим. На първо място финансовата подкрепа за селско развитие, за заетост и за териториално сближаване. На второ, трябва да разнообразим а, точките на, за контакт, звената за контакт. И на трето, да хармонизираме правилата, на базата на които оперират структурните фондове, така че да улесним създаването и управлението на програми за селско развитие. Комитета на регионите единодушно прие доклад по собствена инициатива за иновациите и модернизацията на селската економика. Аз имах честа да работя по този доклад и да го изготвя в първоначалната му версия, като разбира се, в текста имаше подробно разработени тези три теми. Нека да започна с първата тема от споменатите финансовата подкрепа от Европейския съюз за селско развитие, заетост и териториално сближаване. Последното е една от целите, заложени в Лисабонския договор. Въпреки това обаче, за наше разочарование и изненада, се оказва, че в момента структурните фондове имат обратния ефект, те увеличават регионалните различия. Много дискусии има по темата за бъдещето на общата селско-стопанска политика и как можем да направим по-легитимно. Селско-стопанските субсидии често са критикувани и то много строго, тъй като се оказва, че те всъщност са в услуга на най-големите компании, на най-големите производители. И че те всъщност увеличават регионалната специализация и концентрират селското стопанство в определени региони. Това води до увеличаване на регионалните различия и до изчезване на стопанствата в другите райони. Економическите и социални последствия, както и последствията за околната среда, вече бяха разяснени от господин Бюкан. За това всички усилия в посока стимулиране на заедостта са силно подкрепени от нас. Допълнително а, политиките, които провеждаме, се оказва, всъщност увеличават а, различията и не можем да се борим с а, тенденцията. Господин Бюкадан също така вече чухте, ви даде подробен анализ на темата. В резултат от изслушването от септември 2015 за прилагането на ОСП на регионално ниво. Според данни от комисията, три четвърти от а, финансирането се харчи за селското стопанство, но много малка част а, от тях а, всъщност е посветена на социално включване и намаляване на бедността в селските райони. Всъщност финансирането на мерките за селско развитие е а, съфинансирането е голям проблем, което обяснява и ниската степен на освояване на тези средства, което пък се отразява на устойчивостта в селските райони. В становищата за иновациите и модернизацията в селската економика има законодателни предложения за реформи, особено след 2013 година. Те са насочени в посока местна инициатива. И Комитета на регионите призова за увеличаване на бюджета на Европейският земеделски фонд за селските райони, който е намален с 12% в сравнение с предходния период. Така отново ставаме свидетели на огромни регионални различия. Такова на увеличение на бюджета на този фонд би трябвало да се насочи към социално включване, към намаляване на бедността и мерки за економическо развитие в селските райони, които, както казах, в момента могат да се възползват от 15% от фондовете, което е много малко. Селското стопанство трябва да бъде конкурентно способно и много функционално, ако то е такова, то в момента вече допринася, но това не е достатъчно, тъй като трябва да мобилизираме и други професионални сектори, за да насърчим развитие, което е устойчиво и разнообразно и балансирано в селското общество. Голяма част от средствата също така са посветени на местно развитие, но само 5% от бюджета на фонда за, а, за селските райони, земеделския фонд, е отделен за програмата Лидер, което не е достатъчно, тъй като хората в тези райони се намират в трудна ситуация и а, те не могат да възстановят доброто състояние на бизнесите си. Налага се непрекъснато да правят съкръщения и да а, намират решения по други начини. За съжаление, другите структурни фондове също така увеличават разходите. Ние проведохме опроучване, а, което вие имате на разположение. То показва, че за съжаление средствата, изхарчени за селско развитие, просто не са адекватни на проблемите в тези райони. И на всичкото отгоре финансирането е намалено в сравнение с предходни програмни периоди. 32,6% от бюджета на структурните фондове е заделен за селски райони през 2007 до 2013, като цифрата за сегашния програмен период е само 21,3%. Това е огромна загуба за селските райони. Освоените средства са драстично по-малко, предимно заради бюджета на Европейския фонд за регионално развитие. Според данни от Генерална дирекция регионално развитие, средствата са намаляли от 25,8% за предходния програмен период до 11,5% за сегашния период. В резултат трябва спешно да се пренасочат средства от този фонд за селските райони. Европейския фонд за регионално развитие трябва да а, действа в подкрепа на Европейския земеделски фонд за селско развитие. Господин Виканан вече ви обясни, необходимо е да се вземат изключително бързи мерки, за да се а, подобри професионалното обучение в селските райони. Само 9% от структурните фондове обаче бяха похарчени в предишният програмен период за тази цел, а сега бюджета в настоящия програмен период е 7%, дори по-малко. Тоест, тези средства са крайно недостатъчни, за да се посрещнат нуждите в тези райони, при положение, че там населението застарява. Трябва да вземем предвид това търсене, и действително да направим каквото можем по време на междинния преглед на многогодишната финансова рамка, както и а, планирайки програмния период за след 2020 година. Продължавам сега по втората тема, която споменах. Тази, която касае а, всички европейски политики и аспекта, който засяга селското развитие. Както казах, нуждата на селските райони е много по-голяма от това, което политиката за селското развитие прави. Затова Европейския съюз трябва да предложи а, нови цели и а, нови приоритети. Един от тези приоритети трябва да бъде достъпа до високолентов интернет, широколентов, прощавайте, интернет, който е ключов фактор – Чухте вече господин Бюканан. През 2013 само 25% от селските райони а, имат интернет покритие. За градските райони тази цифра е 68%. Взаимозависимостта между градовете и селата, разбира се, е много важен фактор, който трябва да вземем предвид, но няма политики на Европейския съюз, които да се грижат за нея и, необходимо, и е необходимо да запълним тази празнина колкото се може по-скоро. Много е важно и е спешно да разнообразим звената за контакт и да рационализираме политиките по отношение на селските проблеми. Това няма да е лесно, тъй като има много предизвикателства, свързани с мащабите на селските проекти и с предразсъдъците, свързани с тях, но пък надявам се ще постигнем по-добра взаимосвързаност и интеграция между селските и другите мерки. Третата тема въвеждане на подход базиран на конкретните места в оперативните програми. Отделно от средствата, които се разпределят, необходимо е да се обърне внимание на районите, които остават периферни на оперативните а, програми. Трябва да не забравяме спецификата на териториите, за да може политиката на сближаване да е по-ефективна и по-лесно да постигнем целите на Европа 2020. Общата стратегическа рамка и партньорството и контактите ще ни помогнат за това. Те ще създадат среда за координация и интеграция, за да създадем нова европейска политика. В същото време обаче това ни предстои и за момента нямаме достатъчно устойчиво селско развитие. Необходими са съвместни а, рамки, които да а, осигурят общото еднакво прилагане на структурните фондове. Както обикновено, не се обръща много внимание на конкретиката на всяко място и накрая интегрираният териториален подход също така би изисквал и човешки ресурси, което винаги е проблем в селските райони – в становище по темата Комитета на регионите набляга на факта, че изграждането на капацитет е ключово за местното развитие и че трябва да се отделят достатъчно ресурси за това. В заключение, преди 20 години беше подписана декларацията, а, беше прията декларацията в Корк. Това се случи на 9 ноември 1996 година. В нея се а, беше поставена като цел постигането на по-справедлив баланс между селските и градски райони по отношение на обществените разходи и инфраструктурата. За съжаление, днес не сме постигнали кой знае колко по този въпрос. Само преди няколко месеца беше приета втора декларация в КОРК. Тя остава само на думи и за да променим това, трябва действително да въведем други нови макро и секторни политики, които да вземат предвид селската перспектива. Затова ние призоваваме за една бяла книга, която да разработи тази тема и да очерта нови европейски политики за селско развитие. Общата селско общата селскостопанска политика не може сама да посрещне всички нужди на селските райони, които другите политики не вземат предвид. Ето за това днес съм тук, за да помоля за вашата подкрепа за написването на, този, на тази бяла книга за селските райони. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Ланц, за това, че ни уведомихме за уведомихте за съдържанието на Бялата книга. След малко председателят Шикерски ще бъде сред нас, но докато това стане, аз ще имам удоволствието да председателствам, докато чуем координаторите на Комисията по природни ресурси. Нека да чуем господин Петърсен най-напред е, от групата на европейските социалисти. Spirit... Господин Карстен Петърсен. Е, в духа на търсенето на равновесието в развитието на градовете и селата, е, мисля, че трябва да работим за спазването на трите Е на английски – равновесието от една страна, равно поставеност на, на всички граждани, независимо къде живеят и честност на практиките между всички а, е, заинтересовани страни, особено що се отнася до обмена на добри практики, с цел да се компенсират е, специфичните черти на различните територии. Един пример от е, Дания. Южна Дания има проблеми с економическото развитие, там се опитваме да превърнем предизвикателствата във възможности. Районите на Европа са различни и имат нужда от различни решения. Предизвикателствата са свързани най-вече с урбанизацията, с отсъствието на големи компании. Района на Южна Дания иска да насърчи растежа във всички свои кътчета как го правим? Като се опитаме да напаснем инициативите е, към географията и силните страни на конкретния район. Можем да очертаем три типа инициативи. Специален фонд за малки проекти. Това е инициатива, която свърш, свързва а, селските райони а, с а, различните силни а, страни от страна на предлагащия дейности бизнес. Имаме и много други проекти. До 2020 година а, искаме да генерираме а, някъде от порядъка на 70 милиона евро. В този район сега работим за изграждането на първи електрически ферибот, който ще доведе до е, едно много голямо економическо развитие и да се надяваме ще доведе до е, устойчиво развитие в района. Благодаря ви, господин Петерсин. Да чум господин Жеблевикс от НП. Szanowny panie przewodniczący, droga komisjo, witam. Е... Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове на Европейския парламент и на комисията от Комитета на регионите. Аз представлявам региона на Западна Померания и за мен е удоволствие да говоря днес от името на ЕНП. Бих искал да кажа две важни неща. На първо място, разликата в цените на селскостопанските продукти. В това отношение ЕНП смята, че бъдещата селскостопанска политика трябва да насърчава прилагането на по-различна система, която да отговаря на нуждите на европейските потребители. Необходимо е да станем независими от внос, което предполага да се създаде цяла хранителна система, кетеринг система, столове и кафенета в училищата. Възможност за производство на местни продукти като производството на тези продукти трябва да се извършва по екологосъобразен начин. Това беше първото, което исках да кажа. На второ място. Създаването на работни места в сектора на селскостопанския туризъм. Селскостопанския туризъм е възможност за много региони в Европа – за създаване на работни места. Това определено е възможност, която ще се отрази добре на фермите, които ще могат да разнообразят малко източниците на приходи. Това е само една от многото цели, които сме си задали. Приканваме също така за създаването, предприемането, извинете, на интегрирани действия, така че бъдещата селскостопанска политика да може да подкрепи подобни инициативи. Важно е да подкрепим също така и малките и средни предприятия, които са активни в селскостопанския сектор. Те се нуждаят от специални мерки. Трябва да им помогнем да привлекат туристи, селскостопанските региони много често страдат от липса на инфраструктура. Затова е необходимо да изградим пътища и да предоставим достъп до интернет на тези райони. Над 13 000 инициативи имаше в това отношение у нас и те бяха подкрепени от Сълскостопанския фонд. Благодаря ви. Благодаря ви. Един процедурен въпрос. Бих искал да помоля ораторите да се опитват да се впишат в рамките на две минути. Зная, че е трудно и фрустриращо, но това са правилата в тази зала. Сега да чуем господин Марти Кайнен. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Да проверя дали мога да говоря на фински. Преводачите, ако може да ме уведомят някак си. Thank you.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 Изчезват а, земевладелците от 2020 година нататък. Поне по мое мнение, би трябвало да има повече възможности да се поддържа жизнеспособността на тези региони. Ние в Комитета на регионите, в нашите собствени текстове, които приемаме, когато говорим за млечните квоти, например, смятаме, че е нужно дебатът да бъде продължен с цел да се открият альтернативи и нови практики. Не знам, нови альтернативи за жизнеспособност на млечния сектор в, в Европа. С тази цел а, ние трябва да работим с нови инструменти. В Комитета на регионите организирахме една конференция. Миналата година аз изготвих доклад. В работната група и искаме да постигнем по-амбициозни резултати. Защото е истина, че всяка година има много а, нежелани отпадъци, които искаме да намалим. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Марти Кайнен, Господин Стенсън има думата. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, благодаря, господин председател. От името на Европейския алианс бих искал да благодаря за днешната среща. Аз идвам от изключително селски район на Ирландия и там изобщо няма широколентов интернет. Само ни обещават и Европейския парламент, и Ирландското правителство – Обещавани са се широколентов интернет, но това така и не се а, е, случва. Този проблем трябва да бъде решен незабавно. Но това е необходимо, за да може хората да живеят и да работят. В западната част на Ирландия това е тежък проблем. По мое мнение, прекалено внимание се отделя на а, градските райони, което е в ущърп на селските такива не може да се урбанизира цялата територия. Трябва да запазим и селските райони. На следващо място. Европейския съюз трябва да се погрижи за предоставянето на основни услуги в селските райони. Много от нашите селища и малки градове в Ирландия, сигурен съм и у вас, нямат а, почтенска служба. А, им няма дори а, полицейско управление. Този проблем трябва също да бъде а, решен. Към Европейската комисия не смятам, че трябва да продължаваме да засаждаме селските райони, да засаждаме Насъждения в селските райони. Това са селскостопански територии, които могат е, да послужат за производството на храна. Изключително важно е да ги запазим. Дойде време за действие. Европейския парламент и Комитета на регионите могат да бъдат част от решението. В селските райони трябва да получат още една възможност. Бих искал да кажа, много ви моля, не пропускайте тази възможност, защото ние като хора и законодатели ще бъдем съдени по резултатите. По това, което сме направили в рамките на нашия мандат. Нека да внесем някакви подобрения. Към момента това не се случва. Благодаря. Мерси, мерси а vous, monsieur. Благодаря ви, господин Стенсън. Господин Ач има думата. You, Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, колеги. Чухме представителя на Северна Ирландия. Аз съм докладчик на Комитета на регионите по въпроса за подкрепата на младите европейски фермери. Едва ли трябва да ви убеждавам за значението на устойчивото развитие на селските райони. Аз представих позицията си във връзка с младите фермери вчера, като документа, който представих, беше единодушно прият. Това показва, че компетентните органи на различните държави могат да говорят в един глас по тази важна тема. 6% от младите фермери а, са на възраст а, 25 години. А знаете колко е важно да има ново поколение в това отношение. Труден е достъпа до транспорт, а, няма комуникационни връзки. Образованието, културата, здравеопазването отежняват проблемът, тъй като те липсват в тези райони. Необходимо е селските райони в Европейския съюз да продължат да съществуват. Нека ви напомня, че младите фермери са по-продуктивни по смисъла на втория стълб на ОСП. Проекта на Европейската инвестиционна банка подобри положението им, но това не бе достатъчно. Необходимо е заедно да помислим за допълнителен инструмент – който да помогне на новото поколение в Европа и който да вземе предвид различията на нашите райони. Да, наистина липсата на широколентов интернет е голяма пречка в Северна Ирландия. Необходимо е този проблем да бъде решен. Благодаря. Merci, merci beaucoup à vous, monsieur Hatch. Благодаря, господин Хач което приключихме списъка на координаторите на Комисията по природни ресурси и сега преминаваме към координаторите на Комисията по селско стопанство. Господин Дес ще вземе думата от името на НП. Благодаря много, господин председател. Дами и господа, Нека да констатирам едно нещо. Селските райони са много различни в отделните държави членки, както и в границите на една и съща държава членка. Селските зони или области са мястото, където се генерират храните, питейната вода. Тоест, това е основата, върху която могат да функционират градските зони. Така че Европа би трябвало да подпомогне за развитието на най-проблематичните зони. Естествено, Европа не е единственият отговорен играч, както и регионалните власти, местните власти и така нататък, те също трябва да изпълнят своите задължения. Примерно в Бавария преди няколко години разполагахме с статистика, разгледахме статистиката с кмета. Нашият, кмет, нашият, нашата област беше много по-бедна, отколкото сега. Защо постигнахме този прогрес? Защото местните регионалните власти инвестираха в инфраструктура. Днес говорим за широколентов интернет. Естествено, широколентовият интернет трябва да бъде наличен в тези зони, защото в противен случай предприятията няма да ходят там, няма да инвестират. 1,5 милиарда евро се инвестират в Бавария в широколентов интернет. Това е една огромна цифра. По този начин регионите могат да устоят на бъдещите предизвикателства. Природните ресурси следва да се използват по най-ефективен начин. Аз говоря от името на моя регион – не винаги ние сме използвали по правилния начин европейските фондове и трябва много да внимаваме всички ние с това, защото трябва да се постигне ефективна максималност. Благодаря. Ти, благодаря, господин Дед. Господин Декастро. Си, грация, президенте, грация комитато. Благодаря, господин председател. Благодаря на Комитета на регионите, както и на комисията над към Комитета на регионите за предоставената възможност. Моята група подкрепя необходимостта от изготвянето на бяла книга за а, селските райони. За нас това е много важно. Както докладчикът каза, това е битка, която е призната в конференцията от Корк 2. Признава се значението на регионалните, на селско-стопанските политики – на политиките за селските райони, които трябва да обхващат не само земеделието, но и всички други съответни политики на Европейския съюз. Защото по някой път е, ние сме късогледи и не работим с перспектива. Когато преразглеждаме а, общата селска стопанска политика, например, ние се ангажирахме с това държавите членки да увеличат разходите и да ги насочат към селските райони. Но в а, действителност имаше разширение на Европейския съюз и по-голяма част от средствата останаха в първия стълб. Както докладчикът каза, общата селскостопанска политика сама по себе си не може да отговори на изискванията Европейският съюз да се ангажира в по-голяма степен с политиките за развитие на селските райони, така че трябва да се търсят нови решения и Бялата книга ще бъде много важен и полезен инструмент, за да изясним начина по който тези политики могат да бъдат в помощ например, инфраструктура, подпомагане на общините, с цел търсене на отговор на изискванията на а, селските райони. Това е нещо, което всички ние искаме. Европа не само, че не увеличава, а намалява тези ресурси. Благодаря ви отново. Госпожа Мюлер. Благодаря ви много, благодаря за тази размяна на мнения. За мен това е от голямо значение. Много аспекти от подкрепя много от аспектите за развитие на селските райони. Всички знаем, че мобилността би трябвало да достигне и до селските райони. Това е задача на общините, задача на университетите, на обучителните центрове. Нуждаем се от средства, които да поощрят тази мобилност и да разчитаме на фондове. 30% е 30% от а, повечето от фермерите са над 65 годишни. Това веднага трябва да ни стресне. Явно младите хора нямат достатъчно стимули, за да се впуснат в тази дейност. Би трябвало да ги насърчим, би трябвало да насърчим мобилността, движението и това би следвало да бъде нашата цел. Много е важно, че въпреки съществуващите проблеми, да разгледаме, например, в Бавария, в Германия, използването на земята е важно да се знае, че а, създаването на инфраструктура, на магистрали а, доведе до някои отрицателни екологични последици общините трябва да харчат много пари за защита на биоразнообразието пред индустрията и промишлените дейности. Имаме много примери в Германия, които се случват, за съжаление, и в други държави членки. Благодаря. Благодаря, госпожо Мюллер. Госпожа Шенра. pour la, pour la oui, bien. Donc, euh... От Гое. Не, господин Лазо. Благодаря, господин председател. Днес много се говори за развитие на селските райони в Комисията по селско стопанство, но на практика нищо не се случва. Опустошават се селските райони, затварят се публичните услуги в селските райони, това води до загуба на работни места и хората страдат. Броят на селскостопанските производители в Европа непрекъснато намалява, а причината за това е а, една ОСП, която от 1982 година насам не подкрепя селското стопанство а, а отделя по-голямо значение на селските райони. Да, районите имат повече а, власти правомощия в момента, но това по никакъв начин не ни помогна. В медицината, например, а, регионите инвестират, а, има субсидии за лекарите а, и нюмерос се решава на национално равнище. Ето защо смятам, че в това отношение трябва да имаме национална политика, не да оставаме а, тази задача на районите. От 2004 година и в продължение на дълги години съм бил общински съветник и съм бил близо до хората и знае много добре какво се случва на национално европейско равнище. Относно регионите, това е ясно, те нямат никаква законодателна власт. Благодаря ви за предложението за бяла книга, което само потвърждава много от нашите притеснения. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще действаме последния начин. Нека да чуем какво ще казват господин Бюканан и господин Ланд, след като ви слушаха. Чухме вашите координатори, нашите координатори. А междувременно ще подготвя процедурата по приличане на внимание. Ще помоля тези, които желаят да вземат думата, да се обозначат, като повдигнат картата, която е пред вас. И така ще разбера кой желая да вземе думата. Докато вие отговаряте, господин заместник председател и господин докладчик. Господин Бюкан, може би да започнете вие. Благодаря. Много се радвам, че бяха направени такива коментари. И от колегите от Комитета на регионите, и от Европейския парламент. Добре е да чуем, че визията ни за подобряване на живота в селските райони е, е една и съща. Искаме да подобрим инфраструктурата, да подобрим начина на живот на хората в тези райони. Всички трябва да положим максимални усилия и да не изпускаме от поглед положението в селските райони. Обезлюдяването е голям проблем. Трябва да работим за това хората да останат и да продължат да обработват земята, да се занимават с земеделие. По-настоящем не използваме всички възможности за действие. Случва се нещо все пак. Добре е, че провеждаме подобни заседания. Те са изключително уместни. Сега търсим стратегии за бъдещето, за, за развиване на селските райони. Услугите трябва да са еднакви за всички граждани, независимо къде се намират те, в селския район, в крайбрежен район, в градовете. Всички наши граждани трябва да бъдат третирани еднакво и съответно трябва да дават еднакъв принос за обществото. Това искаме да постигнем в нашите общества. Благодаря господин Бюканан и сега може би господин Ленц. Съвсем накратко. Доколкото чух, имаме една и съща цел. Да подобрим живота на хората в сълските райони. Споменахме предизвикателствата в тези райони. Нека да спомена някои от тях. Застаряването на населението, обезлюдяването, екологичните проблеми. липсата на инвестиции в инфраструктурата, широколентовия интернет. За мен като естонец, той вече представлява едно е, ненакърнимо човешко право. Виждате, че имаме обща визия и съответно знаем как трябва да изглежда и бялата книга. Нека да запретнем ръкави, значи и да я превърнем в действителност. Тя зависи от нас, така че нека да й придадем плътност и форма. Благодаря ви, господин Ланц. За Комисията по природни ресурси. Преди да преминем към процедурата по привличане на внимание, преди да дам думата на следващия оратор, позволете ми да да приветствам един човек, който познавам отлично, тъй като дълги години сме водили съвместна идеологическа битка. Господин Жако Блан, благодаря ви за това, че се борихте за селските райони. Вие още водите тази борба. Аз бях в Лозер преди няколко седмици във Франция. Имахме възможност да обсъдим проблемите на селските райони и най-вече тези в планинските. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Трогнат съм от вниманието. Да, вярно е, че ние споделяме една и съща идея. Желаем селските райони да получат възможност да пребъдат. Нашите две комисии на Европейския парламент и на Комитета на регионите трябва да се мобилизират. Няма да крия от вас, че съм обезпокоен, когато е, гледам какви бюджетни кредити се отделят за селските райони. Важно е да водим съвместна битка, да подкрепим Бялата книга за благото на селските райони. Нуждаем се от специална политика за планинските райони и съм сигурен, че колегите ще се съгласят, тъй като това е нещо, което обсъдихме и вчера на заседанието на Комитета на регионите, да се уредят планинските райони, това зависи от регулаторната рамка и от определянето на цените на селскостопанските продукти. Следваме единен подход в парламента и в Комитета на регионите – по отношение на късия цикъл на доставка на селскостопански продукти. Разбира се, трябва да се предоставят услуги, не трябва да се въвеждат нови технологии, тъй като настоящите вече могат да увеличат шансовете на селските райони. За тази цел се нуждаем от солидарност за да може да се цифровизира цялата територия и за да може да продължат да се предоставят услуги в тези райони. Ето защо, господин председател, за мен е голямо удоволствие да установя, че всички ние в тази зала сме готови да се борим, за да има териториално сближаване – Териториалното сближаване се превърна в цел, тъй като бе разписано в Лисабонския договор. Ще трябва обаче да се мобилизираме, за да може тази разпоредба да се превърне в действителност. Да не забравяме и планинските райони. Иначе сме осъдени на хиперконцентрация на населението в едни части на територията. Нека да имаме по-добро благоустройство по цялата територия. Благодаря ви, казва председателят. Сега господин Ačiū gerbiamas pirmininkė. <clears throat> Ačiū visiems, kurie šitą Manau, kad tikrai. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се включиха в дискусията. Тя е изключително важна. Не за първи път обсъждаме въпроса. Всички, които ни слушат, би трябвало да си изведат съответната полука. Аз дълго време съм живял в селски район. Това се радвам, че обсъждаме неговите проблеми. Нека обаче да помислим за решение. На европейско или на национално равнище. А по отношение на неизвестността за бъдещето, за цените, бих искал да кажа, че в този контекст много малко млади хора се осмеляват да останат в селските райони. В Балтийските държави има голяма разлика във възнагражденията в градските региони и селските такива. Разликата е път и половина. Различия съществуват не само в рамките на една и съща държава. Различия има и между различните държави и членки. Затова и хората емигрират. Литовците печелят по-малко в Литва, отколкото в Германия или Обединеното кралство и затова емигрират. И това се отразява отрицателно, пагубно на държавата ни. Нека да помислим как да задържим хората в собствената им държава. Как да направим така, че семействата да не се разделят? Много предизвикателства ни очакват в това отношение и ние сме наясно за тях програми като лидер биха могли да предвидят много по-важни мерки в това отношение. Нека използваме структурните фондове, ресурсите на фонда за сближаване, да ги съчетаем с средствата по програмата Лидер, за да можем да се справим с проблемите, пред които сме изправени. Вчера професорът от Израел заяви, че младите хора остават на село, защото там имат възможност да получат достъп до някои услуги благодарение на телефона си или на интернет. В Литва цифровизацията, цифровото покритие е добро, но нивото на услугите, които се предлагат онлайн, е недостатъчно. Всички ние знаем, че е много по-добре за здравето ни да живеем на село. И ако хората имат достъп до услуги, те със сигурност ще останат там. Благодаря ви сега, господин Яр. Благодаря, господин председател. Мисля, че този дебат е изключително важен. По-настоящем имаме не само демографски проблем, имаме и демократичен проблем. В много от нашите провинции. Градовете са много добре организирани. Същото не можем да кажем за селата. Градовете са населените места, където се генерират най-много отпадъци. Ето защо следва да погледнем какви правила трябва да се въведат. Селските райони са привлекателни за хората. Не може да се отрече. Естествено, парите никога не стигат, но аз мисля, че е изключително важно селските райони, чрез втория стълб на ОСП, да получат е, достатъчно финансиране. Необходимо е обаче малко да променим позицията си относно това какво представляват селските райони. Добре е да има нещо като централно управление на селските райони, на хората в тях, може би комисията може да поеме отговорност. Много програми имаме, но в тяхното изграждане и прилагане трябва да участват регионите. Много проблеми има с съфинансирането. За него често се казва, че то е много важно. Предоставянето на част от необходимите средства е полезно. Много често имаш нужда само от 10-20% от общата сума, за да направиш нещо на практика. Затова трябва да попитам колегите какво сметат за съфинансирането. Господин Агнио, благодаря господин председател. Извинявам се за това, че дойдох толкова късно. Вероятно знаете, че има изслушване в а, друга зала относно а, развъждането на растения. Говорим за бъдещето на политиката на селските райони. Нека да погледнем Шотландия. Шотландия общо взето кара на един крак. А, но тя смята, че трябва да се заложи най-вече на местните райони. Някои могат да сметнат, че става дума сега за най-малките села. Европейския съюз е огромен. Много е трудно да се намери универсално решение за всички места, култури, нагласи. В Шотландия залагаме най-вече на местните райони, на селата. Ние искаме хората да се развиват там и да носят отговорност за успеха на своето населено място. Великобритания е горд остров, има размиване между това какво е градски район и селски район. Селата вече са населени с граждани. Когато бях млад, в селата живееха селени. Сега в селата живеят много граждани, които нямат кой знае каква емоционална връзка с селото и с това, което то предлага. Когато говорим за създаване на възможности за малкия бизнес, е, трябва да кажем, че има нужда от умения. Мисля, че трябва да има развитие на селските райони, но трябва да се изразходват средствата разумно. Много е лесно те да се прахосат за грандиозни проекти. Не можем да караме по силата на максимата. Имаме много пари, дайте сега да ги изразходим. Не, парите трябва да се изразходват целесъобразно. Благодаря. Благодаря ви. Сега, ако позволите, ще дам думата на председателя Шекерски, тъй като за него това е изключително важна тема. Нека да чуем и вашата позиция. Так, rzeczywiście, tak jak powiedział pan poseł równolegle przy... Действително, както вече спомена колегата Агню, до скоро течеше друго изслушване в комисията Юри, свързано с патенти. Доста от нашите колеги се намират именно там. Високо ценя действията, препрети от комисията в името на развитието на селските райони. Виждам, че ние тук сме привърженици на холистичния подход към местното развитие. Това обаче не е винаги е случая като цяло в нашият парламент. Говоря за Европейския парламент. За доста хора Втория стълб от общата селско-стопанска политика приключва проблемите на селското стопанство и селските райони. Реално обаче, втория стълб в отделните държави членки предимно се насочва за подкрепа на селско-стопанския селско сектор – Тоест, много от средствата отиват за да се решат проблемите на хранително-преработвателната индустрия и много малко средства се отделят за проблемите на самите райони и за мерки, свързани с околната среда. Казваме си, ами има програми за териториално сближаване, за регионално развитие. Те би трябвало да се погрижат за това. Считаме тях за ресорни програми. И в същото време обаче имаме вторият стълб. Така се получава различие в степента на развитие, въпреки всички средства, които се инвестират в него. Какъв е първият по значимост проблем? Заетостта. За мен наистина трябва да се постараем да насърчим многофункционалността в селските райони. Инфраструктурата също е изключително важна. Тя може да бъде изключително скъпо начинание. Ето защо районите в близост до градовете са изключително важни. Те подлежат на урбанизация. Това се случва в а, подобни области и те често са също така гъсто населени. И искам да подчертая също така и, че има голяма нужда от а, такова териториално сближаване. Не бива да има различия. Трябва да се борим също така с обезлюдяването на определени райони. Нека да се опитаме да върнем живота там. Естествено, за да ги заселим отново, ще трябва да инвестираме доста пари. Това може също да е доста скъпо. Като цяло, проблема е много комплексен. Според мен, и двете декларации, прияти в Корк в рамките на 20 години, придават изключително голямо значение на селските райони и очертават един модерен подход на тяхното развитие, което е чудесно. Благодаря ви. Euh, euh, Благодаря ви, господин председател за вашата позиция по темата. Благодаря и на нашите гости, господин Бюканан, заместник председател и е господин Ланс, докладчик. Благодаря на всички ви за вашите думи и проницателност, които ни показват колко е важна темата за развитието на селските райони. Много от вас го споменаха – Всички ние сме длъжни да помислим внимателно по темата. Да вземем предвид местното равнище и световното такова. Това трябва да бъде ръководната линия в нашата работа. Знаем какво предвижда ОСП, но с оглед на 2020 година е важно да вземем предвид спецификата на селските райони. Продоволствена сигурност. Тя е изключително важна. Климатичните изменения. И те също. Аз смятам, че принципа на териториалност е изключително важен – Друг е въпросът дали искаме тази територия да бъде жива. И това стана видно и от вашите коментари. Бялата книга. Аз съм с председател с госпожа Бесон на групата Румра. И ние много добре знаем, че всички трябва да преразгледаме принципа на териториалност, тъй като това е основен залог за нашето бъдеще. Нуждаем се от интегрирани територии, от интерсекторност. Важно е, за да можем да се справим с бъдещите предизвикателства. Както и вие казахте многократно, важно е да има достъп до услуги, да не забравяме мобилността, комуникациите – иновациите. Всички те ще ни помогнат да вземем предвид спецификата на територията. Желаем ли всички дейности, които се упражняват на дадена територия, да бъдат смесвани? Бялата книга ще ни послужи в това отношение. В нашата интергрупа ние в парламента, вие в комитета по... на регионите, ще трябва да се занимаем с темата. Аз участвах в конференцията в Корк 1. И тогава поставихме същите тези въпроси. Необходимо ли е да преразгледаме структурата от стълбове на ОСП? Принципа на териториалност не е подвеждащ, но ако искаме съвместно бъдеще, ще трябва да подхраним действията на комисията в това отношение. Благодаря на всички ви за участието и на добър час. Proszę Państwa,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 Тогава ще има съвместно заседание на Комисията по търговия и Комисията по селско стопанство. Ще обсъдим международни въпроси с участието на двама комисаря, господин Хоган и госпожа Маунстръм. Това е изключително важна среща. Затова бих искал да ви помоля да присъствате. Ако желаете да вземете думата сега, имате тази възможност. Някой желая ли? с Комитета на регионов. Regionów. E, bardzo за инициативе, inicjatywę, której на регионов. Ами, нека да благодарим тогава на всички за инициативите, които предприемат по отношение на селските райони. Uh, Благодаря, господин Сикерски. Наистина беше а, удоволствие да а, присъстваме тук днес и нямаме търпение да си сътрудничим а, за бъдеще, да направим каквото можем за общите ни цели. Разчитаме на нашето сътрудничество. Отново ви благодаря за това, че бяхте наши гости на днешното заседание. Заседанието се закрива до 5 часа.